изказвания по силата на член 163. Искам да дам думата на господин Иван Штефанец. Той ще бъде първият оратор. Не, пан председаюци. Доправа в местах състава неустале палче. Благодаря, господин председател. искам да говоря за велосипедите. Трафика в градовете е много тежък и имаме нужда от конкретни решения. Една альтернатива е да се използват велосипеди. Това е едно екологично решение. Проучванията показват, че много често велосипедите са по-бързо средство за придвижване, отколкото автомобилите, особено в пиковите часове. За да се подобри мобилността в Словакия и в цяла Европа, е необходимо да изградим повече е, пътеки за велосипеди, особено близо до е, гари. Там имаме нужда от повече специални малки пътища за колелета. Мисля, че тази инициатива трябва да се финансира с европейски средства и би следвало да обърнем внимание на това предложение. Благодаря. Господин Виктор Негреско от Социалистите и Демократите. атенция asupra discriminării grave la care sunt supuși românii mai multe state europene. Искам да говоря за сериозната дискриминация срещу ромите. Примерно британската преса говори единствено за отрицателните качества на румънците, извинете. Това са си чисто расистски изказвания. Е, излиза, че а, е, така се настройва британското обществено мнение. Бих искал да се изкажа в защита на румънците, които живеят в е, чужбина, защото те живеят в дискриминация Европейския парламент трябва да осъди всички изяви, изявления в дух на расизъм и нетолерантност. Ние искаме да започнем една кампания срещу дискриминацията, за да покажем, че Европейския парламент е против всякакви подобни прояви. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Няколко думи за Косово. Наскоро станахме свидетели на засилена миграция от Косово особено към Германия. Става дума за 100 000 души. И се казва, че трябва да направим нещо, за да сложим край на тази миграция и не знаем защо се случва тя. Е, очудващо е, че в парламента се занимаваме с абсолютно всичко, в това число и Венецуела. Съветваме всички за това как да организират политически и економическия си живот, а не можем да решим проблемите на Европа. В момента не сме в състояние да помогнем на страни като Украина, нито пък и на малки като Косово, независимо от 2 милиарда от 90-та година насам, независимо от Юрлекс, от наблюдението на страната. Там ситуацията е много лоша. Косово е, е една от 20-те най-лошите страни в света, заедно с Мали и Афганистан. Не е трудно да човек да, си, да разбере защо хората искат да напуснат тази страна. Така че вместо да решаваме проблемите на целия свят, нека да се занимаем с себе си и тогава може би ще имаме последователи. Председателят благодаря госпожа Ангелика Минер от АУДЕ. Благодаря. Ще говоря за нечестната дискриминация. Не мога да приема факта, че главният прокурор в Австрия прекрати разследването срещу едно лице, което публикува снимки на Хитлер в Фейсбук. Като това лице твърди, че става дума за критика срещу Израел. Аз съм словенка по происход и моята задача е да се изкажа от името на младсинствата. Преди известно време комисията направи предложение за директива, която да забрани дискриминацията по всички признаци, включително етническа принадлежност и възраст. За съжаление, тази директива не се е, прилага както трябва и мисля, че трябва да се въведат закони, които да защитят основните права на нашите граждани. Благодаря, господин Хрисогонос от Обединената левица. В 2015 година гърците гласуваха против политиката на економии, защото тя се провали. Това е видно дори от изявленията на тези, които заставаха зад нея от международната общност. Признаха се извършените грешки и последиците от бюджетните економии водат само до рецесия. А сега е, се водят дискусии с европейските институции за преразглеждане на програмата. Е, и тези институции трябва да уважават волята на гръцкия народ да решава съдбата си. Гръцкото общество трябва да намери пътя към е, прогреса и трябва да бъде уважава уважавана демокрацията и принципа на субсидиарност. Благодаря. Сега господин е, Ропе от Зелените. Благодаря, господин председател. Вчера се проведе конгрес на млекопроизводителите в Литва. Литовските производители на мляко се опитват да намерят отговор на въпроса дали някой иска да купи млякото им. Сега те получават 12 евроцента за литър мляко. Тази цена е по-ниска от разходите за производство. Балтийските държави не получиха кой знае колко средства като компенсация за ембаргото от страна на Русия. Нашите млекопроизводители са в много тежко положение. Не е тайна, че литовските фермери получават много малко пари, което се отразява отрицателно на тяхната конкурентоспособност на европейските пазари. Един анализ показва, че цената на млякото сега е много по-ниска от колкото в миналото, а разходите за производство са се увеличили няколко пъти. Ето защо призовавам комисията и парламента да защитят интереса на фермерите. Господин Фабио Касталдо, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да попитам колегите дали знаят какво е това. Това е образът на една фанелка на, в интернет от в която се призовава за насилие. Това се случи в моят град Рим след матч с Фея Норд. Аз мисля, че този срам. Не бива да се допуска повече. Е, италианските власти носят огромна отговорност за кризата. За, съжаление беше увреден един фонтан който е част от световното наследство и неизчислима стойност. Щетите не могат да бъдат компенсирани. Това е футбол, не друго. Европа трябва да предприеме нещо и да възстанови футболът като игра, в която няма насилие. Благодаря. Госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Приветствам възможността да изкажа загрежеността на кандидатстващи в Европей... за Европейския социален фонд в Северна Ирландия. С мен се свързаха представители на гражданското общество, защото считат, че те са били е, третирани непрозрачно и несправедливо от съответните власти. Е, миналата седмица 12 представители на тази група е, влязоха във връзка с мен в, с данни за хиляди уволнени работници, които имат сериозни умения и сега се срещнах с представители на кабинета на комисар Тайсън, за да видим дали нещо може да се направи. Но в, по контекста на текста на член 152 от общите разпоредби се казва, че не следва да има дискриминация при селекцията на кандидатстващите проекти. 20% от е, финансирането на Европейския социален фонд е предназначено за намаляване на бедността и те трябва да се използват в Ирландия. Сега давам думата на господин Клод Роля. Работещите в е, металургичния сектор преживяват сериозна криза, но е, стоманата е задължителен елемент в много сектори и заедно с това има криза. Има предприятие Инокс е предмет на нелоялна криза от Китай. В, в два града в Белгия, в които се произвежда стомана, ситуацията е много тежка. Трябва да се предприемат всички необходими действия. Трябва да се обединят работните групи, за да се разработи стратегия, която ще осигури бъдеще на нашата металургична промишленост и производството на неръждаема стомана. Индустриализацията на Европа изисква инвестиции, но и ясна подкрепа. Ние трябва да дадем нужната подкрепа и да не се колебаем. Благодаря. Председателят благодаря. Думата има госпожа Микела Джофрида. Благодаря. Исках още един път да повдигна въпроса за миграцията, за която говорим малко. Помним за трагедията в Лампедуза. Тогава казахме никога повече, но 15 дни след това възникна още една трагедия с 300 загинали, които тежат на нашата съвест. Медиите в цял свят говорят Европа седи и гледа. Какво става? В, се, в Близкия изток фанатизма и конфликтите потикват десетки хиляди да тръгват по морето. Отвои се броя на иммигрантите, които стигат нашите брегове. Стига думи, стига мълчание, има нужда от хуманитарен коридор, разпределение и квоти засилване на операцията Тритон и всяка държава членка да участва в решаването на този проблем. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Фотига, благодаря, господин председател. В Рига има един обучителен център на НАТО, който публикува доклад, в който се говори за пропагандата от страна на Руската федерация преди агресията в Украина. Там се говори и за дейностите по време на самата агресия. В същия този доклад се подчертава, че свободният свят е бил дезинформиран относно случващото се в Украина. Трябва да се спомене, че в Европейския съюз и в а, демократичните държави се дава поле за изява на а, руски лидери. В Бризбен, например, Путин участваше. Пропагандната машина на Руската федерация действа ние даваме на представители, на политици от Русия място за изява. Трябва да осъзнаем, че Русия проявява агресия към друга суверенна държава и съответно не трябва да подкрепяме Русия по никакъв начин. Благодаря, госпожо Футига. Сега Мат Карти от Обединената левица. TTIP could well develop Споразумението за економическо е, и инвестиционно сътрудничество с САЩ може да се окаже решаващо за историята, обаче гражданите вече се безпокоят, започват да поставят под въпрос и е, интегритета на комисията. Според мен европейската позиция в преговорите трябва да бъде подложена на дебат и на обсъждане, за да може да представя интересите на гражданите на Европа. А комисията всъщност преследва е, своя мандат в пълна секретност. Е, механизма за надзор и за е, решаване на спорове е, създава една съдебна система, която се сблъсква с огромна опозиция в Европа. Освен това, квотата за фермерите вече далеч не е справедлива. Ще се наложи да се вкарват продукти, които са с много по-ниска цена и това ще е несправедливо към европейските фермери. Комисията трябва да излезе с много ясни конкретни предложения в това отношение и ние не можем да се съгласяваме да се свалят на по-низко ниво нашите стандарти и защити. Благодаря сега госпожа Бегин. Е, Благодаря фирмата Коста Крочиера смята да прехвали 161, 161 работници от Генуа към Германия без консултация с социалните партньори и след няколко заплашителни декларации от администрацията към работещите. Аз от Предпо... Опитвам се да разбера дали става дума за нарушаване на националното законодателство. Но мисля, че всъщност става дума за нещо срамно. Е, няма никакви економически мотиви за прехвърлянето. Срамно е, че една фирма, която е италианска и която да използва и която печели не малко пари, е, иска да се прехвърли в друга страна. 160 души ще бъдат прехвърлени. Всъщност, това не е начин за излизане от кризата и това не е моята Европа. Даниел Буда има думата. Благодаря. Освояването на европейски средства е основен двигател за економическо развитие във всички европейски страни. То също гарантира увеличаването на заетостта и на стандарта на живот. В плана на инвестиции на комисията се предвижда 315 милиарда евро. Там е включена и програмата е, Хоризонт 2020 и Erasmus. Всички тези програми са различни оси за финансиране в страните членки, но много страни членки се оплакват от реални трудности при освояването на средствата, защото процедурите са твърде е, сложни и отежнени. Затова искаме от комисията да упрости тези процедури и да ги уеднакви за всички страни членки. Така че е, освояването на структурните и кохезионните фондове да стане реалност, а не просто теоретическа възможност. Благодаря, господин Трасеско. Благодаря, господин председател, драги колеги. Трансатлантическото партньорство за търгови инвестиции е споразумение, което може да бъде полезно за Европа, ако бъдат спазени някои условия. Проблемът с здравеопазването в Европа е, трябва е, да бъде предмет в смисъл, че споразумението не бива да влушава положението на пациентите и те да бъдат принудени да плащат повече за нови лекарства. Фармацевтичните компании трябва да бъдат прозрачни и да предоставят публично резултатите от клиничните изписания на новите лекарства да не се е, ограничава компетентността на националните държави в областта на здравеопазването. Е, можем да си представим е, какво може да се случи, ако се ограничи възможността за маневриране. Достъпът до лекарства е нещо изключително важно. Госпожа Беатрис фон Шторк от името на ЕКАРА. Благодаря. Преди 10 дни Исламска държава екзекутира 21 християни в Либия. Тези хора бяха обезглавени. Има видеоклип в интернет на това зверство и това видео, този видеоклип се нарича Послание към кръстоносците. Представителите на ИДИЛ казаха, че е, нападат тези хора просто защото са християни. Представете си обаче, че Идил не беше убила 21 християни, а 21 хомосексуалисти. Какво щеше да се случи тогава? Щеше да има декларация за солидарност в Европейския съюз, ще тях да свалят знамената на половина като символ на траур. Щеше да има сериозна ответна реакция. Сега обаче, тъй като става дума само за 21 християни, нищо не се случва. Благодаря. Господин Чаки. Преди 9 години, през 2006 година, Имаше е, нападение срещу унгарска студентка от непознати лица. И е, тогава е, се каза, че момичето само си измислило историята, защото това се е случило в Словакия и тя искала да навреди на тази страна. Но всъщност и така тя се озова в съда. Всъщност, 6 години след случилото се, правителството се извини на момичето и тя оттегли жалбата си пред Европейския съд за правата на човек. Сега, 9 години след случилото се, е, е, това момиче отново е, ще бъде изправено пред съда. Тя в момента избяга от тази страна за и се обръщам а, към Европейския съюз да бъде представен и, представен и на процес. Следващият оратор. Благодаря. Европейската конвенция преди... Европейския конвент пред 12 години а, работи за Европейска а, конституция. Тя беше отхвърлена. Междувременно беше прият валутен съюз, без економически съюз между държавите членки има сериозни различия. През последните години еврозоната преживява криза. Бяха въведени промени, за да се запази конкурентоспособността в глобалния свят. Във валутния съюз няма централен фискален механизъм. Има разлика между центъра и периферията. Центърът прехвърля средства на, на страните от периферията действията на ЕНП спаси еврозоната от парализа, е, но представителите на банката по ирония призовават за политически действия. Факт е, че европейците не искат федерално решение, те искат Европа за своите членове. Много от нас смятат, че това е само теория. Те предпочитат да запазят економическото управление и да се запазят сегашните структури. Нека да зачитаме онова, което искат хората. Господин Уяздовски от Екара, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Искам да говоря по Европейската гражданска инициатива – ново право, което се дава на гражданите на Европа по силата на Лисабонския договор. Как обаче се прилага тази инициатива? За съжаление, има голямо разминаване между постановленията на договора и действителността. Например, има една инициатива, която е подкрепена от около 2 милиона души в Европа тази инициатива беше свързана с защитата на живота на неродените деца. Нищо не се предприе спрямо тази инициатива, тя беше отхвърлена. Комисар Тимерманс каза, че тази инициатива не трябва да се разглежда от юридическа гледна точка, а само от политическа. Не знаем под каква форма ще се случи всичко това. Утре ще има публично изслушване по темата Европейска гражданска инициатива. Аз се обръщам с призив към вас тази инициатива да стане наистина право на гражданите, а не само мъртва буква върху една а, хартия. Госпожа Клон от НП всички правителства трябва да насърчават е, спестяването на енергия и по-ефективното използване. В такъв смисъл санирането на сгради има сериозен е, принос и всяко евро инвестирано в е, саниране връща 5 евро в публичните финанси и то много скоро. Е, санирането на блоковете може да спестява до 450 евро на година за отопляване. За това трябва да се извърши и саниране на публичните сгради, за да може да се намали зависимостта от изкопаеми е, горива. 10 000 е, обществени сгради в Ирландия ни струват 6 милиона за отопление. Така че енергийната ефективност ще създаде работни места, ще раздвижи строителната индустрия и призовавам е, Европейската комисия да разработи конкретно приложение на плана на господин Юнкер за инвестиции в саниране на сгради. Благодаря. Господин Чаба Молнар, моля, от социалистите. Благодаря, господин председател. Унгарския министър-председател и унгарското правителство са подложени на критика. Когато бъдат критикувани, е, групата на НП казва, че правителството има две трети мнозинство при демократични избори и това е волята на унгарските избиратели. Това обаче не е вярно. Според ОСЕ мнозинството от две трети е било постигнато благодарение на небалансираното присъствие на партията в медиите и промените в избирателната система. Това означава, че в съответствие с доклада на ОСЕ изборите не могат да бъдат оценени положително. Унгарските избиратели дадаха своето мнение в неделя в град, в който бяха проведени частични избори. Кандидата на опозицията спечели, с което се сложи край на мнозинството от две трети на правителството в парламента да се да се надявам, че можем да се върнем отново към европейски път на развитие. Председателят, благодаря. Госпожа Мариана Петир от ЕНП. Аз вярвам във върховенството на закона и искам да призова Европейската комисия да продължи да работи за спазването на върховенството на закона във всички държави членки и страните кандидатки. Очаквам от Европейската комисия да призове Сърбия да отмени член 2 и 3 в закона си за преследването на е, извършителите на военни престъпления. Сърбия злоупотребява с е, е, своите правомощия, със своята юрисдикция. Сърбия иска да се превърне в една малка хага и да защити интересите на Радко Младеч. Международният съд в Хага постанови че Сърбия е отговорна за агресията срещу Харватия между 1991 и 1995 година. Не може една страна, която е посочена с пръс в това решение да се измъкне просто така. Сърбия носи отговорност за това, което е извършила и освен това трябва да поддържа върховенството на закона с всички средства. Благодаря госпожа Борзан от Социалистите и Демократите. Цепление е едно от най-вечих Благодаря, господин председател. Вакцинирането е едно от много големите постижения на цивилизацията и ние всички се гордеем с това. Развитите страни инвестират средства за, инв... за вакцини в третия свят, но не могат да убедят собствените си граждани, че е необходимо да се вакцинират. За това вече се нараства заболеваемостта в Европа в Германия, една от най-развитите страни в света, почина дете от болест, която считахме, че вече е изкоренена. И няма, своб... не е свобода да се застрашава здравето на околните с а, отказа от вакцинация. Аз съм от Харватия и е, при нас е наказуемо по закон отказа да вакцинираш дете защото има епидемии, които могат да бъдат предотвратени с вакцинирането. Затова Европейския съюз трябва да предприеме мерки за справяне на проблема с отказа за, от вакцинация. Ангела Валина има следваща думата. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за хепатит С сериозен здравен проблем. Знаем също така, че и е, това е една от основните причини за трансплантация на черен дроб в Европа. Има лекарство, което има 90% успех и може да се произвежда като аналогово лекарство и да, цената му може да е 100 долара, в момента струва е, хиляди. Много пациенти не преживяват, защото правителствата не плащат за това лекарство. А е, междувременно се наливат милиарди в банките. Чудя се дали Испания не нарушава е, гарантираното право на качествено здравеопазване. Може би комисията трябва да предприеме действия за нарушаване на конкурентните правила поради високата цена на това лекарство. Друга възможност е задължително лицензирано ако високите цени не, дават, не допускат достъп до лекарства господин Хелвеней. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, агресията на ислямска държава се прояви още веднъж в едно зверство убийството на 21 християни в Либия. Джихадистите вече са много близо до нас, чукат на нашата врата. Европейските граждани са изправени пред това ново предизвикателство. Пет дни прекарах в бежански лагери. Искам да насоча вашето внимание към факта, че ние имаме гражданска отговорност. Седим с кръстени ръце, а християнската традиция, която е на няколко хиляди години и се намира не толкова далеч от нас, просто изчезва. Ние трябва да защитим християнските малцинства в близост до Европа призовавам Европейския парламент и Европейския съюз да изиграят важна роля в процеса на опазване на християнството. Нашите финансови инструменти трябва да са насочени към подпомагане на християните в съседните страни. Ако останем пасивни, ще проявим нечовечност. Аз трябва да кажа, че е, ще бъда много горд, ако Европа наистина направи нещо по въпроса. Благодаря ви за тази толкова важна реч, казва председателя Нина Гил от социалистите. Е, благодаря, господин председател. Европейския съюз вече иска да постигне целите на Европа 2020 устойчива и приобщаваща економически е, растеж. Но ние все още се справяме с останките от кризата от 2008. В западните Мидландс е, имам пример. Е, пример. Ние имаме сериозни проблеми. Това е третия най-голям район за експорт от Обединеното кралство – но там много ни липсват и определени умения на трудовия пазар и как да се постигне економически растеж. ако можем да работим по-бързо на местно ниво, това ще се получи. Е, трябва ни по-малко правомощия в Лондон и повече на местно ниво. В момента се централизира отпускането на европейски средства. Ние трябва да търсим е, динамика, иновация но таланта може да се използва само ако е, вземането на решение се делегира на местно ниво. И е, трябва да се търси е, преразпределение на баланса между правомощията на централната власт и на местните власти. На европейско ниво трябва да се направи повече, да се ангажират повече градовете и регионите в е, формулирането на политики, ако искаме да дадем повече на гражданите. Благодаря. Благодаря. Бях много толерантен. Госпожа си има думата. Благодаря, господин председател. През последните седмици преговорите с новото гръцко правителство бяха повод редица европейски лидери да кажат, че програмата в Португалия е успех. Това е иллюзия. Инвестициите спаднаха с 60%, 250 хиляди работни места бяха закрити. 33% от БВП е съотношението на дълга и увеличи се бедността, така че не може да се говори за Португалия като пример за успех. Европейската комисия е толкова впечатлена, че започва процедура за прекомерен дефицит. Благодаря. Франц Богович е следващият. Говорим за заетост и това ще е най-доброто за младите хора. Но чухме много е, обещания от политиците, които не отговарят на економическата логика и това ще доведе до нови разочарования. За това е, трябва да има една проактивна валутна политика от името от страна на ЕЦП. Трябва да има планове за инвестиции и предложенията в това отношение ни оставят с надежда, че ще постигнем поврат в европейската економика. Нашите граждани имат нужда от този поврат и в политическата сфера, не само в економическата, защото ако това не се постигне, те отново ще бъдат разочаровани. Затова призовавам и комисията, и вас, колеги, да се предприемат възможно най-скоро мерките, които ще дадат възможност на страните членки да се движат към економически растеж. И последния оратор, господин Ласло Тьокеш. Уважаеми господин председател, днес отбелязваме и почитаме паметта на жертвите на комунизма. Искам да обърна внимание на това, което се случи в Трансилвания, режима на Чаушеско се опита да асимилира унгарското малцинство. Сега вече сме забравили за, за зверствата на Чаушеско, но унгарското правителство продължава да следва политиките на, на Чаушеско. Аз искам да порицая онова, което се планира в Търгомуреш. Муреш Това е нарушаване на човешките права като инициатива, нарушаване на свободата на сдружаване, а това е част от е, румънската конституция. Правата на сдружаване и на, на изразяване са част от румънската конституция и призовавам румънското правителство е, да зачита това, което е написано в е, конституцията и автономията на населението в този регион. Благодаря. Вие бяхте последния